Welcome, Уважаеми колеги, добре дошли. Добре дошли на днешното заседание на Комисията по економически и парични въпроси. Преди да приветстваме господин Нилс Тигесен, председател на Европейския фискален съвет, нека първо да одобрим дневния ред. Нямам съобщения, но искам да ви съобщя за текущите междуинституционалните тристранни преговори. Състоя се втория триалог въз основа на предложението на докладчика. Институциите успяха да съгласят по редица дефиниции в член 2 основния принцип за разпределение и също така по член 22 по рисковете, визирани в член 22 и санкциите, предвидени в членове 28-29. Все още няма съгласие по оправомощаването на ЕОП и националните компетентни органи. И същото вежи за свободата за предоставяне услугите. Следващото тристранно заседание ще се проведе на 15 ноември. Така че преминаваме към четвърта точка. Обмен на мнение с Нил Стигесен, председател на Европейския фискален съвет. Както знаете, той беше създаден след доклада на пете председателя по финализиране на Европейския економически паричен съюз. Основните задължения на съвета са да дава оценка на изпълнението на уредбата на Съюза в областта на бюджетно-данъчната сфера, да преценява отместността на фискалното състояние на еврозоната и на национално ниво. През 2017 година беше година, в която е бил изпълнен доклада, свързан с фискалната уредба на Европейския съюз и също така Европейския фискален съвет също така препоръча методи за упростяване на пакта за стабилност и растеж и неговото управление. Същото се отнася и до последиците от неспазването и несъответствието. Това в момента се обсъжда също така и в националните парламенти, но за момента не се набелязват някакви сериозни проблеми с други държави членки, особено с една от тях, която познавам най-добре. Така че ще започнем с уводното слово на професор Тигесен и след това Депутатите ще имат възможност да зададат въпроси. Добре дошли, професор Тигисън. Имате думата. Заповядайте. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря ви за тази любезна покана. Нашият съвет и преди имал възможността да обменя мнения с комисията КОН. С нетърпение очаквам и това ни обсъждане. Вие вече напомнихте за нашия мандат. Този мандат ни дава доста добра позиция, защото ние или обсъждаме това, което се е случило в миналото, дори и в скорошното минало. Сега, например, доклада ни е посветен на 2017 година. И също така имаме правото да формулираме препоръки за подобрение на нормите са вързани с фискалната позиция, така че имаме добрата позиция да преценяваме неща, които вече са минали или да правим препоръки за бъдеще във връзка с задълбочаването на ИПС. Така че, когато сме критично или прекомерно критично настроени към миналото или когато сме прекалено оптимистични за бъдещето, Всъщност това е причината защо ние съществуваме, за да може да коригираме ситуацията. И така. Нашият доклад се състои от оценка на ситуацията през 2017 година. Смятаме, че тази година е важна, защото това беше първата година на значителния напредък на Европа след кризата. Особено кризата от 2011-2013 година и преди да преминем към повече подробности, по някои критични бележки, бих искал да подчерта, че Европейския фискален съвет – твърдо подкрепя идеята за фискални правила, защото тази уредба е нещо, което е необходимо за економическия паричен съюз и е нещо, което балансира националната отговорност с економическия и паричен съюз, а също така и с възможността да се гарантира растежа предвид различната ситуация в различните държави и членки на еврозоната. Тази наша цел остава основна. И също така през 2017 година това, което ние подчертаваме в нашия доклад, можем да сме по-доволни от резултатите. В момента тази година не сме толкова доволни от това, което се случва, защото през 2018 година не е имало чак такъв положителен напредък, но за щастие тенденцията продължи, положителна тенденция продължи през 2018 година. Надяваме се, че това ще се запази през 2019 година. Но през 2017 година и може би след това допълнителната гъвковост, внесена от комисията – допринесе за елементи на проциклично поведение в държавите членки и консолидиране на редица държави, в които задлъжнялостта бавно намалява. И разбира се, има правила, които трябва да спазват. Също така има автоматични правила. Ние не сме привърженици на крайното упростяване или крайни автоматизъм на прилагането или съдействането на правилата. И точно за това сметнахме, че е много важно да формулираме редица препоръки. Важно е, че препорък препоръките на комисията са отправени към съвета и съвета подкрепи комисията. Това беше вярно за съвета като цяло, а държавите членки по-отделно, поне някои от тях, бяха доста критично настроени. И така, възоснова на скорошния ни опит, ние доста критично разглеждаме, преразглеждаме, преразглеждане, извинете, на правилата, а не толкова да се правят дребни промени в една твърде сложна система. И така, тук са отразени глави от 2 до 4 в нашия доклад. Ние също така се занимаваме с дейността на независимите фискални съвети и също така разглеждаме препоръките на Комисията за фискалната позиция и в двете последни глави ние разглеждаме по дългия натрупан опит с постигане на стабилност и също така разглеждаме бъдещото до разработване и до развиване на пакта за стабилност и растеж. Бих искал да спра върху някои от нашите предложения. Разбира се, първото ни предложение е нещо, което не предизвиква противоречие. Това е подобряване на економическата ситуация. Втората ни идея е, че пактът не е бил адаптиран към по-добри економически условия поради асиметрия в правилата и също така свободата на преценка, която се прилага във връзка с по-голямото смягчаване на изискванията. И тези изисквания би трябвало да бъдат смекчени повече, тъй като има значителни различия в условията държавите членки, а някои от тях много се отдалечават от препоръките. Също така използването на непредвидените приходи е нещо, което е доста разнородно и нехармонично. Държавите с по-добра ситуация в областта на публичните финанси се възползват от тези непредвидени приходи, за да консолидират своята позиция, докато по-неблагодетелствените държави трябва да изразходват по-голямата част от тези непредвидени по-високи приходи. Както вече казах, фискалната консолидация не беше забележима като среден показател, но така или иначе все пак тя беше постигната, но имаше държави, в които имаше значително намаляване на задлъжнялостта. От друга страна, в други ситуации се влушила. Насоките на комисията от ноември 2016 година не бяха достатъчно обосновани, тъй като експанзията в данъчно-бюджетната сфера от половин процеса не беше гарантирана в реално време и също така информацията не беше пълна, така че тези предложения не биха били съвместими с правилата на пакта за стабилност и растежа. Националните независими фискални институции също така можеха да се възползват от възможността за известна свобода на преценката. Тези институции в някои случаи направихи, направиха добра и критична оценка на политиката, провеждана от правителствата на съответните страни. В Румъния и в Италия ние виждаме, че фискалните съвети бяха отрешаващо значение в изготвянето на макроекономическите прогнози на политиката на правителствата в повечето държави, обаче тези институции обикновено са твърде мълчаливи най-вече защото не им стигат ресурси, те няма достатъчен достъп до информация. И също а, така много често тези институции не участват активно в процеса на вземане на решения. И от тук преминаваме към точката, свързан с упростяването на пакта за стабилност и растеж видяхме, че бяха направени опити да бъде подобрен пакта, обаче не твърде последовател. Ние предлагаме да се извърши упростяване с преразглеждане на правилата за економическо управление. И последния слайд показва, че ние предлагаме да има във всяка област по една основна цел на фискалните правила намаляване на задлъжнилостта до 60%, да има един фискален инструмент за това, да има единна норма за критерия, т.е. да се отнася това, че разходите в публичните разходи да отговарят на растежа на економиката. Тоест, това са неща, които вече започнаха да се ползват с подкрепа. Например, правителство Нидерландия подкрепи тази идея Международния валутен фонд и международните финансови институции също съгласиха с това. Ние също така уточнихме, че една такава система ще изисква определена гъвкавост с времето. Тя не следва да се прилага за всяка отделна година, а за един тригодишен цикъл за надзор и разбира се, трябва да има определена свобода на преценката. Разбира се, тази свобода на преценка трябва да се основава върху достатъчно ясни съображения и политическите решения в крайна сметка ще се взимат от комисията и съвета и те ще бъдат формулирани в преборките към отделните страни. Благодаря ви, господин председател. Има също така една допълнителна презентация с слайдове, може да се запознаете и с нея. Също така и самия текст на нашия доклад може да бъде полезен за вас и за вашата работа. Uh, Благодаря за много ясното изложение. Сега ще дам думата на нашите колеги. Първа е Данута Хубнер. Благодаря. Господин професор, искам да спомена въпроса за управлението. В момента Европейската комисия осъществява две функции в рамките на наблюдението. Комисията е безпристрастен пазител, но от друга страна тя играе политическа роля, следи бюджетните планове и формулира препоръки. И също така в доклада има потенциален конфликт на интереси. И моят въпрос е следният. Когато споменавате двете възможности, казвате, че в комисията може да се създаде една специализирана функция с пълна независимост. Второто, което предлагате е и аналитичната економическа оценка да се осъществява от външни органи. Но всъщност вие не препоръчахте някои от тези варианти. Имате ли лично мнение за това, кое решение би било по-добре? 30 секунда, 30 секунди за втори въпрос. И преминаването към правила, ориентирани към дефицита. Казвате, че обществените разходи трябва да са над тавана и имаме два вида изключения. Едното изключение при економически спад. Каква е връзката между това изключение и економическия спад? как могат да се защитят стратегическите инвестиции в тази система, която предлагате? Благодаря за тези два въпроса. Вярно е, че нямаме ясно предпочитание към никой от двата варианта, защото защитата на аналитичната дейност на комисията е изключително важно, защото договорът дава на комисията надзорни правомощия. Има други международни институции, в които това може да се осъществява в по- ясен вид, отколкото в комисията. Това е свързано и с ресурсите, с които разполага комисията за анализи и препоръки, възлагането на външни органи е по-спорен момент. Това е предмет и на разисквания, но не виждаме някакви готови решения, така че моето лично мнение, ако ви интересува, дебатът води на там, че може да се обмисли възлагането на външен орган. Що се отнася до целевия показател за разходите, не се прави разлика между различните категории разходи. Фискалните правила са свързани с разходите като съвкупност. Но днес Целта е да си защитят инвестициите срещу съкръщенията, на които бяхме свидетели през последните години. Системата в известен смисъл е доста стрикна, защото през 2017 година само в двете страни се използваше се използваха изключенията. Разбирам, че трябва да се намери начин за стимулиране на инвестициите. В доклада ние сме ориентирани повече към варианта съвкупни разходи. Благодаря, Перванш Берес. Благодаря за тези обяснения. Вие казвате, че бюджетният анализ трябва да бъде разделен от политическия анализ и казвате, че 2017 година е била по-добре, по-добра. Тя, това обаче не попречи на изборните резултати в Италия. Така че трябва да бъдем по-предпазливи. В съответствие с пакта за стабилност, мисля, че вие навлизате в един дебат, който вече се води и се казва се, че трябва да се направят някакви промени в тези разпоредби. В парламента ние ние работим по кодекса за сближаване или конвергенция. Държавите членки трябва да могат да програмират и да предвидят, да планират своята бюджетна стратегия в по-дългосрочен план, т.е. за срок по-дълъг от бюджетната година. Готов ли сте да работите върху тази идея? Има още един аспект – вие току-що казахте на госпожа Хюбнер, че запазването на нивото на инвестиции е проблем. Има и друг проблем, според мен. Е, е, той е свързан с е, устойчивостта на целите на Европейския съюз. Това не намира отражение в пакта за стабилност. И накрая възможността за бюджетен капацитет на еврозоната. Това включено ли е в управлението на еврозоната? Благодаря, госпожо Берес. Нашият мандат е насочен към, преус... към преразглеждане на пакта за стабилност и растеж. Е, е, това личи и от доклада на петимата председатели. Е, нашия мандат не е свързан с кодекста за конвергенция, макар че никой не отрича значението му. Е, но и в Европейския съюз има известно разделение между фискалните правила. Прави се оценка, анализират се, за да, е, за да се гарантират, че те не пречат и също така, от друга страна, проблемите на конвергенцията, които са много важни, но те не са част от нашия дневен ред. Инвестициите, да, това е много важна задача. В фискалните политики на държавите членки трябва да се предвидят възможности за инвестиции, за подобряване на перспективите. Да, възможно. Може да се каже, че правилата са били твърде е, строги. През последните години вниманието е насочено към изграждането на обществено-частни партньорства, инвестиционни планове, плана Юнкер, например. Идеята е инвестициите да се стимулират не само с инструментите на фискалното облагане. Но ние не разполагаме с възможности за работа, за работа по тези въпроси. Мисля, че ще трябва да се огранича в своя отговор до тук. Благодаря. Искате да кажете нещо? Имате няколко секунди не казахте нищо за фискалния капацитет. Както записахме в доклада от миналото лято, ние се отнасяме с разбиране към идеята за централен фискален капацитет. Има случаи, има ситуации, в които дори и най-интелигентната парична политика не може да гарантира устойчиво развитие. По принцип сме за централен фискален капацитет, но сме наясно, че за да се приеме тази политическа идея, националните права трябва да работят. Е, в, в рамките на Банковия съюз се говори за намаляване на риска и разпределяне на риска. Двете трябва да вървят ръка за ръка. И има и централна роля за централния е, фискален капацитет. Но условието за това е да се спазват националните фискални правила в варианта, който ние предлагаме и вместо да подкопава желанието на страните да следват правилата, да им осигури стимул. Да, разговорите са на много ранно ниво и предложенията на комисията за стабилизация на инвестициите на комисията се характеризират с ограничени бюджетни възможности и трябва да се допълнят, но ние насърчаваме тази дискусия и се тревожим от това, че комисията отлага тази дискусия за след следващата година. Берен Тулки има думата. Благодаря. Е, добър ден, господин е, Тигенсен. Ще говоря немски. Поздравявам ви преди всичко поздравявам предложението, предложението за независим орган, който да оценява и да преценява какви е, изключения са възможни, какви изключения са възможни за гъвкавост. Но ако е, така погледна новите ви фискални правила, мисля, че са твърде меки. От една страна е, проблемно е да имаме тригодишен е, цикъл за проследяване, за наблюдение. Е, би трябвало е, след първата година да има някакво предупреждение и след шестата година е, вече някаква санкция. Според мен този интервал е твърде дълъг. Твърде дълъг е този срок. Второ, доста критично се отнасям към предложението ви за фискалната част. Сега тук критерия 60% квоти задължнялост е основния, но има и други критерии. Елиминирате дефицит, критерия серия дефицит и съответно санкциите, които се налагат при нарушение. В новите ви фискални правила не се предвиждат никакви санкции. И аз тогава ви питам какви правила за изпълнение, какво имате предвид? Предвиждате ли и възможност за санкции или с вашето предложение ги отменяте изцяло? И следващия въпрос е свързан с политиката на разходи. Е, го, е, тук критерия ви е нетен, чист е, растеж, е, нарастване на разходите. Но а, когато говорим за функцията автоматично стабилизиране, автоматично стабилизиране, стабилизиране тук а, се намесва а, фактора разходи. Но тук ми липсва, на мен липсва, ми липсва публичните инвестиции. Как могат да бъдат стимулирани, сърчат обучаваните, е, както е, е, и това да, тъй като те биха могли да имат един много смислен, продуктивен ефект върху макроекономиката и въобще. И аз бих се радвал, ако наистина така помислите и регламентирате и този аспект от проблема. Благодаря за тези въпроси. Прав сте, че Възнамеряваме да не поставяме толкова силен акцент върху 3% дефицит. И особено 3% дефицит е се радва на обществено доверие. Гражданите са наясно с него. Проблемът обаче е, че може да се възприема като произволно и твърде лесно осъществимо. Почти всички страни са под 3%, независимо от, не, от липсата на стабилност в финансите им. Така че намаляването на дълга за под 60% няма да бъде лесен процес – нито пък ще стане в близките 15-20 години, но трябва да се върви в тази посока и да се върви с разумно темпо. Предвиждаме малко повече автоматична стабилизация и в последния последната глава правим сравнение. Казваме, че това не е мек вариант. Ако погледнете в бъдещето, ще видите, че ще се наложи да се реализира излишък в продължение на доста години в страни, в които дългът е твърде висок. Вярно е, че растежа на разходите е съвкупна величина. Там не се прави разграничение между качеството на разходите. Ако страните искат да харчат повече, и страните и гражданите им са готови да плащат повече данъци, няма проблем. Ако обаче се съкратят данъците, ще трябва да се съкратят и разходите. Смятаме, че растежа на разходите трябва да бъде политически, би трябвало да бъде политически по-приемливо, но вие знаете по-добре дали това е така. Тук трябва да се добавят и съображения, свързани с качеството. И това е моят отговор на трите въпроси. Не отговорихте на въпроса за санкциите. Всъщност, вие премахвате санкциите. Ние премахваме санкциите, но по-скоро ги свързваме с намаляване, с намаляване на коефициента на дълга. И ако се увеличи увеличат разходите над, пред една целевия показател, да, ще се предприемат мерки така че е, има промяна в е, нивото, от е, което се задействат санкциите, госпожа Нахтехал. Благодаря ви. Благодаря и за присъствието. Аз мисля, че ние живеем в много интересни времена в през последните 10 години. Разработихме нова система за финансовия сектор. Сега ние трябва да насърчаваме устойчивостта в интерес на економиката. Приветствам създаването на Европейския фискален съвет. Предстои още много работа. Имам няколко въпроса. Първо, по чудесния годишен доклад, който публикувахте там отбелязвате, че независимията италианска институция е направила предупреждение да не се правят прогнози в, в твърде високи величини. Смятате ли, че оптимистичните прогнози са структурен проблем в някои държави членки? И второ, какво трябва да се направи, за да се гарантират независими прогнози във всички държави членки? Как гледате на ролята на Фискалния съвет в това отношение? Вторият ми въпрос е свързан с независимата оценка. Е, има потребност от повече механизми за проверка и баланс. Смятате ли, че Европейският фискален съвет е, може да осигури по-засилени такива механизми, като изграждане на доклади по страни или препоръки по страни. Това са моите въпроси. Една основна задача на добре функциониращите фискални съвети – е да правят, е да проверяват доколко точни са прогнозите на правителството. Това предполага съответни ресурси. Понякога тези прогнози не са много точни. Аз не казвам, че, няко... че определени правителства проявяват пристрастие в тези оценки. В миналото това се е случвало, но като цяло прогнозите са добри. Но разбира се, понякога има една тенденция правителствата да бъдат прекалено оптимистични в своите прогнози и фискалния съвет би трябвало да коригира тези прогнози в посока реализъм. Една по-трудна задача от тези съвети е да направя детално проучване за въздействието на политиката върху економическото развитие през следващата година. Това е доста трудно и предполага тясно взаимодействие с правителствата, не само с Министерството на финансите, но и с други министерства. Но в идеалния случай те би трябвало те да могат да предприемат тази стъпка. В нашия мандат е записано, че би трябвало да улесняваме тази дейност на националните фискални съвети. Не разполагаме с достатъчно ресурси да работим с всеки съвет, но има напредък. Сега има мрежа на националните фискални съвети. Има два такива съвета, които са свършили добра работа. Е, един е в Обединеното кралство, другия е в Словакия. В Обединеното кралство фискалния съвет е поел макроекономическите прогнози. Мисля, че това е особено полезно, особено в момент, в който прогнозите се оказват твърде спорни. Така че има е, опит, положителен опит, който би трябвало да се е, разпространява. Но има нужда от координация с комисията, но както намекнах в своето изложение, е, разногласията между фискалните съвети и правителството могат да са силни, но ако правителството направи корекция в цифрите, фискалния съвет е, няма да, няма да има забележки. Това е практиката, която бихме искали да насръчим, но това е в националните правомощия. Е, на създаването на фискалните съвети е много, важно, е, много, много важно нововведение. Благодаря. Споменахте, че имаме два сценария – Първият е, когато се валидира промяната, т.е. правителството променя прогнозата и някаква служба я валидира. Втората е, когато няма нито валидиране, нито е, промяна в, е, в, в е, прогнозата, т.е. правителството поддържа съответната прогноза без да бъде валидирана тя. От името на зелените, за зелените не виждам никой. ГУЕ, ФДД, от ИНФ представителя. Благодаря, господин председател. Ще говоря холандски. Е, искам да е, спомена един конкретен случай, е, именно Белгия. В годишния доклад вие споменавате, че Белгия се намира в съответния цикъл и в процедура за прекомерен дефицит и комисията е твърде така либерално се отнася, ако правилно съм разбрал, е, твърде е, снисходително. И е, баланса е такъв вече трета година подред. и в комисията и комисар председателя Юнкер вече така обръщат поглед към Белгия и сочат с пръст. Оказва се, че информацията е, е фалшива новина. Как вие собствено оценявате положението в Белгия? и какво мислите за реакцията на, на комисията по този повод и съответно на белгийското правителство? Аз не съм специалист по въпроса, но ние обсъждаме белгийски случаи. Ние работим така, че се опитваме във всички случаи да видим ако има някакво противоречие, несъгласие, как се е стигнало до съответния извод и в някои случаи е много трудно да, е, да е, разберем защо е, е избран подход, по-гъвкав или по-снисходителен подход към дадено правителство работа на комисията е да, е, и въпроса за комисията е как да калкулира въздействието върху данъчни промени и да се реши дали проблема е структурен или временен, ако постъпленията в бюджета се увеличават. И в, за момента комисията дава на белгийците възможност да, да докажат, да се оправдаят или да докажат докажат правотата си. Това е едно. Общо взето мисля, че това е един пример е, на е, трудностите, които, за трудностите, които понякога е, имаме, срещаме, когато трябва да възпроизведем в ця, една картина в нейната пълнота. Второ, въпросът за спазването, събираемостта на данъци. Това е фактор, който се отчита в крайната оценка. Е, гъвкавостта вече е върху разпоредбите, които съществуват и е, това е, така добавя към засилва възможността за разминаване в последните години. Мисля, че комисията трябва да бъде по-внимателна, когато вземе решение и да обясни ясно от економическа гледна точка, защо точно това решение е избрала. Благодаря. Сега можем да преминем, да дадем възможност за спонтанни изказвания. Аз самият ще е, се възползвам и ще поставя някои въпроси. Първо за бъдещето. Намирам за доста е, интересно интересна и по принцип привлекателна вашата версия на опростяване, тъй като наистина е, показателя разходи е, става дума за чист, в чисто измерение, с, тази формула изглежда доста проста, но Нещо друго ме смущава. Когато е, е, вие казахте и аз е, съм съгласен с вас, е, противно на това, което господин е, Люке казва. В началото вашите мерки изглеждат по-меки, но в дългосрочен план те са по-твърди. И вече, разбира се, елемента пропорционалност се намесва тук. В страна с така големи натрупвания този фактор е висок. Е, това наследство от е, е, задължнялост. Тук, ако не съчетавате този риск с системата за решаване по-добре на разрешаване на макроекономическия дисбаланс в еврозоната, риска е, че тази диспропорция не може да бъде решена това е реалистично погледнато, но ако започнем от нула, ние не сме, е, не тръгваме от равни позиции, е, съгласен съм, че това трябва да се съчетае с е, фискалния капацитет, но как ще отговорите на това мое така съображение? И второ, става дума за това е по-скоро не въпрос с така изказвам съображение. Оценката ви на разпоредбите за гъвкавост 2017, които са различни от... Оценката ви е различна от тази на 16 Всъщност вие разграничавате три стадия е, изпълнение, е, инвестиции, структурна форма и така нататък. Е, след това е, по-скоро е, вие залагате матрицата и след това е, начина по който се прилагат правилата, е, но Мислили сте, правили се оценка на това каква би, би била фискалната позиция на държавите членки без тези клаузи? Твърде ограничителна ли би била или и какво, какво би е, било положението, ако не се предостави тази възможност. И второ, намираме се в е, един критичен е, етап, на един критичен етап критичен момент от е, е така, доверието в е, този, е, тази фискална политика и е, самата логика на правилата се променя. И ако погледнем назад, това ни е, така дава е, известно преимущество. Можем да покажем, че правилата се прилагат е, с. Е, допускат известна гъвкавост, е, което означава, че не правилата не са е, е, свестни, е, но. Е, Понякога, разбира се, те, е, сложността дава е, тласка към е, търсене на, на обиколни начини и пътища. До светата на сегашна ситуация, която е малко е, нова в известен смисъл, вие ще е, ревизирате критичното си отношение относно гъвковостта при прилагане за 2016 и 2017. Прав сте, че ние не обърнахме особено внимание на проблема с наследеността, наследените е, проблеми и е, трябва да проявим е, разбиране, че държави с задължаност 130%, тавана от 60% е просто недостижим там разликите са огромни. Е, от друга страна, е, това е начинът по който е, фискалната политика в отделните държави членки имат домино ефект Сега, дали трябва да се създадат общи фискални е, е политики, този е, ефект на, на разпространение, на, на, на ефекта на доминото, е, все пак е ограничен, но трябва да имаме правила, които е, във времето ще ограничават тази възможност ако прочетете предложението ли, ще видите, че е, подходът е много постепен. Става дума за е, постепенно сближаване, конвергенция. Е, сега не става дума за автоматично прилагане на правилата. Това е немислимо. Е, ние разсъждаваме така. Правилата си имат е, собствен е, цикъл. Може би са били твърде е, стриктни в даден период, 2011, но тогава е било нужно повече гъвкавост, но ние бяхме доста така притеснени, бързахме и смятахме, че е опасно да се допусне прекалена гъвкавост. От 2011 се прилага такава гъвкавост и постепенно се вижда, че необходимостта от гъвкавост по естествен път намалява. И Вие споменахте по-низките темпове на растеж в е, част от еврозоната. И една, това оправдава е една допълнителна е, доза гъвкавост, както при изпълнението, така и при приемането на, на отклонения. Например, в глава 4, 5 е, ние обобщаваме ефекта за Италия, който е 2,5% от БВП задлъжнялостта, взето на база 60%, това е твърде е, висок е, процент. Е, трябва да е ясно, че гъвкавостта при правилата ще зависи от економическия контекст. Понякога го прилагаме по стандартен начин или проциклично, както беше в 17-та и вероятно и 18-та ще е така. Ние вече така даваме е, идея за това какво може да се очаква в доклада ни за 2018. Разбирам логиката на въпроса ви, но, но това е, опасността е да подкопае някой, е, е че такъв един подход може да е, подкопае е, нашия е, подход в е, много случаи. Председателя, благодаря. Не виждам. Можем всъщност една минута. Тук не говорим за националното равнище. Във вашия доклад вие не казвате какво още може да се направи национално равнище, за да се, за да се подобри е, функционирането на тази фискална, европейска фискална рамка. Е, нашите национални парламенти имат повече време сега да интегрират, да включат своите препоръките, страни с бъдеще, но е, имате ли идея как може да се подобри начин на функциониране на тази е, фискална е, рамка на национално равнище или гледате само европейския, в европейски мащаб? откровено казано, в идеалния случай повече трябва, неща трябва да се правят на национално равнище, но е трудно. Е, трябва повече разбиране за това, защо се налагат фискални правила е, но е, разбира се, това е в интерес на самите държави членки. Но за да бъде това, за да се случи това, трябва да е, е, и инициативата да дойде от други институции, не от центъра. С би трябвало да погледнем критично и върху дългосрочния растеж на дадена страна. Така че аз много бих се радвал, ако националните парламенти участват по-активно в дискусията на този проблем, в проекто е, бюджетите, плановете, е, в по-ранни е, програми за сближаване, за конвергенция. Много от тях не се обсъждат въобще в националните парламенти. Понякога на това се гледа а, така, с, а, се омалуважава значението, което е лошо, което е не бива. Благодаря много. Наистина това беше един много богат и положителен обмен на мисли. Надяваме се, че ще продължи този диалог и с този парламент и с следващия. Е, защото е, това е един добър начин е, да подобрим фискалните правила. Да се надяваме, че е възможно да стане това чрез по-добро управление и средства. Благодаря много за докладването ви и за присъствието. А ние да минем на следващата точка от дневния ред. Next item. Следващата точка от дневния ред. Ние обсъщахме становището на Ивана Малетич за състоянието на дебатите относно бъдещна на Европа. Сега имаме разглеждане измененията. Иван, имате думата. Много ви благодаря. Бих искала да благодаря на всички докладчици в Сянка и всички колеги, които внесох изменения. Не беше лесно да се подготвят компромисните текстове, защото има твърде различни мнения по някои определени аспекти, но мисля, че на следващата среща с докладчиците в Сянка ще успеем да финализираме компромисите. Но положителното е, че, че основните моменти на становището, основното му съдържание е нещо, което средва на съгласие. Ние, разбира се, трябва да спрем само на елементи, които са свързани с мандата на нашата комисия. Елементите, които са малко дори и из, малко извън мандата на ЕКОН, не могат да бъдат включени. Надявам се, че колегите в крайна сметка ще бъдат доволни. Що се отнася до банковия съюз? И имаме и различия в подхода. Някои колеги искат финализирането на банковия съюз да бъде по-етапно и има противоположен подход за бързо финализиране, без отлагане. Има различия също така, що се отнася до how we will complete this part. Uh, а, и има също така различия по капиталовия съюз. Тук решихме да включим и малките и средните предприятия. Значението на банковия съюз за малките и средни предприятия, които да могат да разчитат на допълнителен източник на финансиране в лицето на капиталовия пазар. Също така по въпроса за економическия паричен съюз, тук имаме едно предложение за това, че фискалния капацитет на еврозоната – е нещо, което трябва да бъде гарантирано, трябва да се използват инструменти за сближаване, също така европейската схема за безработните. Това обсъждахме, защото имахме и различни програми. Програмата InvestEU, вместо конкретните бюджетни инструменти, които се упоменават, включително и фискалния капацитет, така че надявам се, че в цялата тази сфера ще намерим добър компромис. И накрая обсъждахме значението на програмата за подпомагане реформите. Някои колеги са много за тази програма, а други по-скоро искат да се подкрепи функцията за стабилизиране на инвестициите в Европейския съюз и също така нашата позиция по пакта за стабилност и растеж дали да се въведат допълнителни клаузи за вгъвкавост е нещо, което обсъждахме тъй като има такива клаузи вече, те не се изпълняват обаче добре на практика, що се отнася за повече прозрачност и повече информиране на гражданите, повече общуване с граждани. Това е всичко са аспекти, по които сме съгласни и те ще бъдат включени в компромисните текстове. Благодаря. От името на социалистите и демократите, госпожа Береса, благодаря. Това е първото първото ми изказване като докладчик Сянка за тази седмица. Искам да се извиня от името на госпожа е, Макаридис, която не може да дойде и искам да се спра на някои аспекти. Нашият колега Рамон Хауреги се занимава с този важен доклад във водещата комисия, комисия по конституционни въпроси а това е доклад за бъдеще на Европа, а ние се занимаваме с економическите въпроси, което е съвсем логично. Но виждам от току-що започнали да обсъждане, че има риск, че доклада по собствена инициатива и становището от тази парламентарна комисия определено съдържат съвсем конкретни на обсъждане на конкретни предложения, които вече сме получили. Може да имаме различни мнения и тези мнения може да не са окончателно формени. Затова не искам да приключваме процеса чрез гласуването по това становище има досие, което е в правомощията на нашата комисия. Ние трябва да гарантираме това, че максимално използваме доброто, което се съдържа в предложението. Има няколко предложения, които в момента разглеждаме. InvestEU е едно от тези предложения. Функцията за стабилизиране на инвестициите или програмата за подпомагане на реформите. И разбира се, има и други и съм загрижена от това, че ще имаме компромиси без някаква окончателна идея. Аз бих предложила да възприема максимално широк общ подход защото вече в тази комисия сме гласували по определени компромиси и това вече е една добра основа. Що се отнася до конкретните аспекти които иска да упомене колегата Мавридис. Разбира се, за него важен аспект е финализирането на економическия и паричен съюз и пълноценно функциониращ Европейски банков съюз, нещо по което вече беше постигнато съгласие, включително ЕДИС. Второто, което казва колегата Мавридис, е нещо, което ще обсъждаме реформирани европейски семестър. Разбира се, трябва да се отчете и новото измерение, нещо, което не е застъпено достатъчно в предложението във връзка с устойчивото развитие и начината по който економическото, социално-екологично преобразуване следва да се включи в европейския семестър. Третият аспект е необходимостта да се надгражда Европейския стълб за социални права, на пръв поглед някой може да каже, че това не се отнася до нашите правомощия на Комисията по економически и парични въпроси, но в Комисията по заедостта има ясна позиция, че трябва да се отчита аспекта заедост. Що се отнася до борбата срещу раздалечаването на позициите на страните, финансовите позиции на страните, мисля си, че тук мога да съм абсолютно съгласна с колегата Мавриди. Що се отнася до новите инструменти, той казва, че по принцип е съгласен с тях, но още веднъж ще се върна към това, което вече казах. Не трябва да изпреварваме резултата на преговорите по всички тези досиета, които в момента се разглеждат. Що се отнася до Кохизионния фонд, колегата Мавридис иска да припомни позицията, по която вече сме гласували в тази парламентарна комисия – а именно връзка с макроекономическите условия, не трябва да бъде тази връзка нещо, което подкрепим. Също така той би искал да напомни значението на този доклад на вечерието на новите избори за парламент и разбира се, той е готов да положи всички усилия, за да се постигне добър резултат – благодаря, казва председателят. Не виждам други докладчици в сянка. Има ли други желаящи? След докладчиците в сянка. Да, сега имате думата, заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз се изказвам тока, защото имам възможността да работя с госпожа Малетич по този доклад. Преди всичко искам да й благодаря на нея като докладчик на комисията ЕКОН, както каза Перваш Береса в комисията АВКО. Изработваме един доклад, който може би твърде претенциозно сме нарекли бъдещето на Европа. Всъщност, бъдещето на Европа те първа ще се пише, но идеята е, която поставя в правилен контекст нашата идея, идеята на комисията АВКО, е да отразим всички дебати и документи, кои, по които ние сме работили в този парламент по време на този мандат. Също така да отразим и публичния дебат по бъдещето на Европа виждаме, че далеч от съвършен... далеч от съвършенството функционирането на Европа, виждаме, че има много различни аспекти, много различни планове. И в този доклад има също така и глава по економическите въпроси. И комисията по конституционни въпроси иска комисията ЕКОН да ни каже кои са основните насоки за бъдещето на този дебат, за бъдещето на Европа, защото Комисията по економически въпроси е най-добре може да реши кои са те. И за това искам да изразя моето желание да постигне съгласие госпожа Малетич заедно с докладчиците в Сянка, кои са важните аспекти, как те да бъдат поставени в правилен контекст. И разбира се, нашето желание на комисията АВКО е да е да одобрим този доклад. Нека не забравяме, правилникът ни урежда сътрудничеството между комисията АВКО и комисията ЕКОН по този доклад. И логично е изцяло доклада на ЕКОН да се включи в доклада на комисията АВКО. И мисля си, че госпожа Берес правилно каза следното. Ние не трябва да се стремим към това в доклада да се включат всички решения, които са застъпени в дебата за бъдещето на Съюза, но ние със сигурност бихме искали да получим някакви общи насоки от ЕКОН за важните теми в економическата и финансова сфера неща, които са най-важни. Управлението на економическия паричен съюз, банкови съюз, многогодишната финансова рамка, собствените приходоисточници на Европейския съюз, данъците, които ще въжат на общо европейско ниво. Ние не искаме да се започват нови дебати. Не, по-скоро ние искаме да се отрази това, което вече съдържа в документите, които вашата комисия вече е подготвила. И искам да се възползвам от тази възможност, предоставена от този дебат, да отбележа интереса на комисията АВКО да включи изцяло становището на комисията ЕКОН в нашия доклад. И искам да припомня, че бих искал двустранно да работим с господа Малетич – и искам да й благодаря за нейното сътрудничество. Благодаря ви, това беше от мен. Благодаря. Има ли други желаящи? Да, заповядайте. Вие имате думата, госпожа Малетич. Много ви благодаря. И аз искам да подчертая, че наистина имаме много добро сътрудничество между комисията АВКО и лично с господин Хауреги. И мисля, че в крайна сметка ще успеем да съчетаем нашето становище и предложенията, които ще се съдържат в доклада на комисията АВКО, тъй като има някои аспекти, които са свързани с въпросите, по които работи комисията ЕКОН и предвид това, че ще изчистим нашите окончателни предложения. Мисля си, че ще можем да ги обсъдим с комисията АВКО. Изцяло съм съгласна, че може би не е добре да се стремим да приключим дейността с това становище. Има много други неща, които следва да бъдат обсъдени в контекста на други досиета. Не е лесно да бъдат включени всички елементи, обаче когато говорим за задълбочаването на ИПС, необходимостта от заближаване на когато говорим за държавите членки извън еврозоната, мисля, че трябва да споменем програмата за подпомагане на реформите и способността да се подпомогне сближаването на държавите извън еврозоната, така че се надявам, че накрая ще успеем всичко това да го изчистим, достатъчно ясно да го представим в нашето становище. Вие, госпожа Береса, споменахте това, което каза колегата Мавридис за Кохезионния фонд че трябва да включим това становище, че нямаме нужда от тази връзка с макроекономическите условия. Смятам, че е по-добре да се занимаваме с това в рамките на досието по CPR – защото тази тематика не влиза в нашите правомощи. Вие правилно говорихте обаче за измерението, свързано с социалните права, устойчивото развитие. Това е добавено. Надявам се, че всички вие ще бъдете доволни от това. Ще помислим как да запазим този максимално широк, максимално общ подход. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Вие поискахте думата, нали така? Okay. Uh, good. So, uh, um, consideration of a... И така. Днес обсъдихме измененията. Гласуването ще се състои на 19 ноември разбира се, що се отнася до мнението на господин Хореги, който е и член на АВКО. Наистина имаме късмет, е, че той е член и на комиставко, и е заместник член в нашата комисия и правилника предвижда наистина това, че комисията АВКО ще обмисли в своето съдържание, съдържанието на своя доклад, позицията е изразена в становището на ЕКОН. Така че разчитаме на вас и разбира се ще следим внимателно как се развива ситуацията и така благодаря ви и сега вече преминаваме към гласуване и след 10 минути в 16.30 ще продължим нашата работа с гласуване. Uh, И така, уважаеми колеги, моля заемете местата си. Сега пробно гласуване, моля. Гласувайте. Ще изчакаме всички колеги да вземат местата си. Край на гласуването. Първанш Береш по процедурен въпрос. Господин председател, ние ще гласуваме доклад по трансграничните плащания пред залата имаше днес лобисти, които раздават диплянки материали за начина по който следва да гласуваме. Аз мисля, че това противоречи на нашия мандат. Знам, че те имат право да се движат в парламента, но мисля, че преди гласуване е редно да пред залата да има лобисти, които да ни инструктират как да гласуваме. Благодаря. Напълно съм съгласен с вас, че това не е уместно. Ще помоля секретарията да провери и да се сложи край на това. Имаме ясни правила, които трябва да се спазват. Тези правила не предвиждат рекламиране на позиция пред залата, в която ще се гласува. И така. Да започнем с гласуването по доклада на Ашли Фокс, европейски доставчици на услуги за колективно финансиране. Изменение 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме блок 184 до 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сто и 189 за, против. Проверка, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 27 против 16 за. Изменение 189 за, против, въздържали се, отхвърля се 20 и 190 и 198 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. И изменение 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, про... 31, извинявайте, за, против, въздържали се, отхвърля се. 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Б, част 1, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 45 за проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 219 пада компромис и за против въздържали се, отхвърля си, изменение 28. Извинявайте, казва председателят. Изменение 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 262 за, против, въздържали се, отхвърля се. 135 и 131 амбок за, против, въздържали се, отхвърля се. 187 за, против, въздържали се, приема се. 220 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28. Компромис J. Компромис J за против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме 71 и 265 за против въздържали се, отхвърля се, 266 за, против, въздържали се, отхвърля се, 264 за, против, въздържали се, отхвърля се. 267 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 224 Гласуваме 49 за. На следващата страница е това. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за против въздържали се приема се. Компромис Ф за против въздържали се приема се. Компромис 235. Two I said 235. Oh, okay. Oh, today is not a good day. Uh, amendment 235. Изменение 235 за, против, проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис G за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 238 за. Против. Проверка 238 изменение. Край на гласуването.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 Приема се. Изменение 280. Компромисен за, против, въздържали се, приема се. Компромис О. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 5, част 1, за, против, въздържали се, приема се. Част 2. Искате проверка, добре? Край на гласуването. Приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис Q за, против, въздържали се, приема се. Измерение 316 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис R, част 1 за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Проверка искате, няма проблем. Изменение 109 за против, въздържали се. ЕП, НП против 109 ли е? Проверка, добре. Проверка на 109-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 110 за, против, въздържали се, приема се. 111 с устно изменение от докладчика. За, против, ЕНП, пусното изменение. Искате проверка, добре? Край на гласуването. Приема се. Компромис АА за, против, проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 115 за, против, въздържали се, приема се. 300 Компромиса А, Б за, против, въздържали се, приема се. 132 изменение с устно изменение от докладчика. Две устни изменения. За. Против. Проверка, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме блок 133 и 134 изменение за, против, въздържали се. ЕНП против ли е? Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. 333 изменение за, против, въздържали се, приема се. 334 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Т. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ю за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 145 за, против, въздържали се, отхвърля се. 146 за, против, въздържали се, приема се. 147 за, проверка по 147 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 148 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Отхвърля се. 151 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 160 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 за, против, въздържали се, приема се. 162 за, против, въздържали се, приема се. 161 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 163 за, против. Проверка 163 изменение. Моля, гласувайте. Приема се. Край на гласуването.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 26 и 180. 26 и 180 за. Против, въздържали се, приема се. 181 пада. 182 оттеглено, 27 и 183. 27 и 183 за против, въздържали се, приема се. Гласуваме предложението на комисията с измененията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 38 за, 5 има против, 0 въздържали се. Гласуваме решението за започване на междуинституционални преговори по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 38 за, 4 против. Квалифицирано мнозинство. Поздравления за докладчика. Преминаваме втория доклад за колективното финансиране с докладчи Каролина Нахтехал. Компромис С за против въздържали се приема се. Компромис Б за против въздържали се приема се. Компромис А за против въздържали се приема се. Устно изменение по преембил 1 2 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение по съображение 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуване по, именно по предложението на комисията, както е поправено и допълнено. Гласувайте. Край на гласуването. 41 за, 2 против. Е, приема се е, решението да се започнат междусоциални е, преговори по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 40 за, 3 против, няма въздържали се. Поздравления на докладчика. Следващото е доклад по устойчиво финансиране. Отанг. Това е оповестяване при устойчиво инвестиции. За, против, въздържали се. Е, НП за ли сте? Е, Компромиса за против въздържали се приема се. Изменение 91 за против въздържали се приема се. 94 за против въздържали се приема се. Компромис Б за против въздържали се приема се. Изменение 18 за против въздържали се приема се. Изменение 109, 109 за против въздържали се Отхвърля се. 19 за. Против. Въздържали се. Да проверим електронно. Гласувайте по 19. Край на гласуването. Отхвърля се с 21 срещу 18 гласа. Компромис се за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д, първа част, за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д, втора част, за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е, за, първа част, за, против, въздържали се, приема се. Е, втора част, за, да проверим, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 26, 23, 16. Сега е, едно, 181 за против въздържали се отхвърля се, 180 за против въздържали се отхвърля се, 32 за против въздържали се отхвърля се, компромис Г за против въздържали се приема се. Компромис Хаш за против въздържали се приема се. Компромис И за против въздържали се е, приема се. Изменя 228 е, за против въздържали се. Моля, гласувайте да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се с 22 срещу 21 гласа. 229 за, против, въздържали се, отхвърля се. 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. 231 за и 233 за, против, въздържали се, отхвърля се. 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. 235 и 236 за, против, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте по двете. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 22 срещу 20.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 R за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Изменение 77 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 с устно изменение от докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение 78 за, против, въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се. Да проверим. Гласувайте по 79. Край на гласуването. Отхвърля се с 24 срещу 18. Компромис Т. За против въздържали се. Приема се. Компромис У. За против въздържали се. Приема се. Да се гласува по предложението на комисията поименно, както е изменено. Гласувайте. Край на гласуването. 41 за, срещу 2, няма възражали се. Значи решението за започване на триалози, сега по него да гласуваме по поименно, моля гласувайте. Прекратете гласуването. 39 за, също 2 против, няма е, възражали се. Поздравление на докладчика. Сега минаваме на доклада на Ерва Майдъл за таксите при трансгранични е, плащания и изменение 62 за против възражали се приема се компромис е, минус А това е нов, ново минус А за против възражали се приема се Изменение 65 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А. Този път нормално. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. Да, гласу... да гласуваме предложението на комисията по именно гласувайте. Край на гласуването. 37 за, 3 против, 3 въздържали се. Сега гласуване по решението за почване на три странни срещи, преговори. Гласувайте поименно. Край на гласуването. 38 срещу 5, без въздържали се. Поздравление на докладчика. И така, приключихме с гласуването. Следващото заседание на 12 ноември, понеделник от 7.30, 19.30 до 10.30. Край на заседание.